Закривам разискванията. Вотът е утре. Следва смесен дебат е, по търговските марки, е, препоръка за второ четене. Комисар Викстрам е, и съответно за нормативната уредба на държавите членки за търговските марки. Първо ще чуем докладчиците.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 привилегията да съм докладчик по пакета за търговските марки и то от пролета на 2012 година. Искам сега да благодаря на всички колеги и техните сътрудници и в парламента, и в комисията и искам да отправя благодарности към многото председателства, които работиха по това досие и най-вече италянското и латвийското които ам, свършиха чудесна работа и то, когато ставаше въпрос за много важни етапи в преговорите. Сега искам да привлека вниманието ви към това, което е постигнато по досието. Реформите, които са одобрени по време на тристранните е, разговори, ще ще осигурят ефтин достъп до търговските марки и на европейско и на национално ниво, без да се прави компромис с качеството на а, взетите решения. Административните процедури са рационализирани съгласно най-добрите практики и освен това ще станем свидетели на по-висока степен на хармонизирането на националните системи, които също ще са в съответствие с най-добрите практики. Относно законодателство за търговските марки, много разпоредби бяха опростени и съобразени с технологичното развитие. Освен това, много важни гаранции бяха включени, за да се защити свободата на изразяване и да се даде възможност на тези, които искат да подадат искове, когато правата им свързани с съответната търговска марка, са нарушени. Някои от вас може би са получили писма през седмицата, дори от НПО, които изразяват своите безпокойства, свързани с генеричните лекарства в държавите членки. Искам да почертая позицията и фактите, а именно Мога да уверя всички, че в никакъв случай ще има проблеми с транзита на генерични медицински продукти. През целия си живот съм се борила за развитие или за развитието и никога няма да позволя законодателство, което носи моето име, да ограничи достъпа на хора от третия свят до медицински продукти. По време на преговорите нашият екип подчертаваше това. Ние бяхме обединени по този въпрос и се. Е наистина успяхме да заложим много силни гаранции. Понякога се появяват проблеми, свързани с транзита на медицински продукти, но това е свързано по-скоро с патентите, отколкото с търговските марки. Микрофон, Майк... е без микрофон. И така, аз съм горда днес от, с баланса, който беше постигнат по отношение е, на организираната престъпност и противодействието на търговията с фалшифицирани продукти. Няма никаква конкуренция между генеричните лекарства и а, фалшивите а, медицински лекарства. Всеки, е, който наруши законодателството, трябва да, да бъде подведен под отговорност. И така, в Европа ние сега ще сме в състояние да помогнем на, на хората от третия свят, за да се справят с организираната престъпна, защото тя наистина засяга най-уязвимите от нас. Много е важно да сме обединени. Ще се върна на тази тема отново и наистина с нетърпение очаквам дискусията по тази тема. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господа, госпожа Бянковска, която е комисар. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам най-да пред да благодаря на Комисията по правните въпроси и на докладчика Сесилия Вакстром за отличната работа по пакета за реформа на търговските марки. Работихме в конструктивен дух по време на преговорите, което позволи да се постигне договореност след две години на сложни преговори. Реформата на търговските марки е много технически сложен пакет. Този пакет за реформи ще стимулира растежа, заетостта. В целия Европейски съюз тази система ще стане по-ефикасна, по-достъпна за бизнеса, намаляване на разходите, повече, по-голяма скорост, подобряване на правната сигурност. Компромисният пакет имат своите ползи, те са видими. Модернизация и по-нататъчно хармонизиране на системата на търговски марки в Европа. Искам да подчертая кои са ползите. Първо, договореното намаляване на таксите, което ще доведе до намаляване на разходите до 40% на, за бизнеса за първите 10 години. На второ място е реформа на директивата, която ще гарантира повече оптимизиран, по-оптимизиран и хармонизиран процес на регистрация в службите за търговските марки в Европейския съюз. Тези облеснени процедури за регистрация ще се отползва за дружествата, най-вече за малките и средни предприятия, които искат да бъдат защитени търговските им марки. Изискванията за докладване, процедурите на национално а, ниво са също добра, са показателни собствениците на търговски марки в Европа ще могат по-ефективно да се борят срещу фалшивите стоки, особено тези, които транзитно преминават през територията на Съюза и които е, използват Европа за разпространение на такива стоки. Също времено ще има и заложени гаранции за търговията. И на четвърто място, модернизираните правила ще допринесат за по-голяма правна сигурност, ще бъдат съобразени с съвременната среда за правене на бизнес. Във връзка с регламента относно процедурата за избиране на директора, на директора на агенцията в Аликанте, трябва да подчертаем от гледна точка на комисията, че окончателният текст не е в съответствие с принципа на общия подход по отношение на децентрализираните агенции. Ключови елементи от предложението на комисията относно бюджета не бяха взети предвид. Окончателният текст на регламента, въпреки това, ще доведе до съществено подобряване в управлението и отчетността на агенцията като се пред... вземе предвид компромиса, който е постигнат, комисията приветства договореният пакет. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще дадем думата на представителите на политическите групи. Първо, името на НЕП давам думата на господин Павел Свобода. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Позволете ми да благодаря на всички членове на комисията Юри, които участваха в процеса на прилагане на реформите. Бих искал също така да благодаря и на госпожа Викстръм. Защитата на търговските марки е важен европейски проект и успяхме да се договориме за промени в законодателството, които ще имат положителни последици за всички онези, които си служат с търговски марки. промените няма да имат отрицателни последици със сигурност. Обеден съм, че измененията, които бяха внесени, ще е, доведат до спадането на разходите, ще улеснат е, работата на ползователите, е, как това е още една промяна, с която е последица от Лисабонския договор, но понякога тези промени, тези реформи не се разбират от широката публика, но аз искам да подкрепя. Благодаря от името госпожа Регнер от името на социалистите и демократите. Благодаря много господин председател, госпожо комисар. Пакетът, свързан с защитата на търговските марки, е от изключително важно значение за продуктите. Важно е обаче да се разработят нормите и правилата, за да можем да гарантираме успешна борба срещу пиратството. По-настоящем системата в Европейския съюз относно търговските марки работи относително добре, но може да се усъвършенства. Надяваме се, че ще се стигне до по-голям растеж и новаторство. Това е намерението. Освен това, ще спаднат и таксите, ще има по-добро а, адаптиране на общностно ниво, а също така и на национално ниво. Е също така, когато бъде установена а, тази марка, ще бъде добре за всичко това. Сега, важното за мен, освен казаното от докладчикът, е да могат да бъдат достъпни генеричните стоки в развиващите се държави, особено лекарствата. Това е изключително важно, когато става въпрос за защита на търговската марка. Освен това, те трябва, е, тези лекарствени препарати трябва да достигат там, където са нужни в развиващите се страни. Не трябва да има ограничаване. Благодаря ви. Благодаря. От името на Обединена левица Мастелка. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, скъпа Сесилия, целта на европейската търговска марка е да въведе разграничение между предлагащите стоки и услуги на пазара, за да могат потребителите да направят своя свободен избор. Европейската система за закрила е, ще допълни националните. Няма да има съперничество – между тези две взаимно допълващи се системи, националната и европейската. Така ще имаме по-добър инструмент за борба с пиратството и с фалшифицирането на стоки на основата на единното регистриране. Така ще има еднаква закрила на търговските марки във всички държави членки. Фактът, че има европейско законодателство вместо 28 национални законодателства внася голяма степен на правна сигурност и ще повиши качеството на процесите. Таксите ще могат да спаднат и много се радвам, че можахме да намерим решение на някои много противоречиви въпроси. Благодаря и на е, всички най-вече на Сесилия, както и на докладчиците в Сянка. Благодаря ви и весели празници на всички. Благодаря. Сега от името на Зелените давам думата да се изкаже Макс Андерсон. Заповядайте. Eh, благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика госпожа Викстрем, да благодаря и на докладчиците в Сянка. За първ път участвам в тристранни преговори и наистина бях така много приятно изненадан и ми се стори една много важна и прекрасна работа. Е, целта е да постигнем една по-гъвкава, по-добра система, да намалиме разходите и е, не, не винаги всичко, което е а, е, вътре е много ефективно и целесообразно, но ние, зелените, бихме искали да се обърне по-голямо внимание на генетично модифицираните медикаменти с, на, на основа на генетично модифицирани вещества. Ние много бяхме загрижени, защото получихме пис, писмо от а, председателя на лекари без граница относно липсата на достъп до генерични е, лекарства. Така че ние не смятаме, че сме достигнали достатъчен е, прогрес в е, достатъчно напрадък. Ние смятаме, ние зелените смятаме, че проблема свързан с генеричните лекарства е от огромно значение. Благодаря. Госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на колегата Сесилия Викстрем за добре свършената работа по доклада. Огромно значение за производството в Европа имат търговските марки и мога да ви дам пример с националната система на Италия. Има строга система за географски указания, за указания за происход, което гарантира и борбата срещу фалшифицираните продукти. За съжаление, може да се прилага едно по-широко тълкуване на свободата на художествено изразяване и оттам да се размие отстояването на правата. Когато говорим, разбира се, за основните права, най-вече трябва да имаме предвид свободата на изразяване. А по отношение на генеричните лекарства не бива да забравяме колко голям е проблема с фалшифицираните козметични продукти и трябва да работим в интерес на гражданите. Благодаря на госпожа Ферара. Сега давам думата на Господин Звевка, заповядайте. Благодаря много, господин председател, госпожо комисар, колеги. Работата по тази изключително голяма реформа вече отнема три години. Не само за комисията Юри, но и за другите европейски депутати. Е, наистина нужни са е, промени в системата търговски марки – и окончателният успех е, наистина се дължи на усилията на нашия докладчик, госпожа Викстрем, която неотклонно води е, наистина е, битка за изграждане на последователни норми в тази област. И това е огромен успех. Много бе казано, що се отнася до борбата срещу пиратството но също така има много други важни промени. Упростена регистрация, ясен регистр за търговските марки а също така и ясни основания за отказ за регистрация. Във всеки случай най-важното е тези нови норми, които току-що се разработиха, ефективно да влязат в сила. Защото ако останат не въведени, няма да е пълен успехът. И именно заради това регламентът ни дава възможност наистина е, да водим успешно битка с е, фалшифицираните стоки. Необходимо да има и тясно сътрудничество на национално ниво. А, също така е необходимо да има сътрудничество между националните а, е, служби и служба за хармонизация на вътрешния пазар. Нормите трябва да бъдат ясни и опростени. Правната комисия подходи в един по-широк смисъл по този въпрос. Сега окончателно приключваме работата си по отношение на тайните стопанската дейност и авторското право. Това са много важни аспекти. Благодаря, господин председател. И само ако ми позволите още нещо от официален характер, мисля, че е недопустимо вече от дълго време знаем, че комисията Юри днес има заседание в 7 часа вечерта, е, където се е, е, обменям мнение с комисар Юрова, а дебатът по тази тема, която е водеща за работата на комисията Юри, се запланира по същото време. Моля да имате предвид за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Вие пресрочихте с почти минута е, времето за изказване. Да, ще предам вашата бележка официална на колегите ми. Информация за колегите от Унгария и Полша. Е, ханбол 24 на 23. Победа за Полша. Благодаря много сега заповядайте, господин Негреско. Дара regimului mărcilor la nivel european va ajuta sistemul să funcționeze mai bine. Acest instrument permite, în primul rând, combaterea eficiență Благодаря. Хармонизацията на режима на европейско ниво ще е, е много целесообразно и ще доведе до по-ефективна борба срещу фалтифицираните продукти. Същевременно трябва да бдиме за да се вземат и мерки за защита на работните места и на основните права. Същевременно разходите ще спаднат с 37% и аз приветствам тако. Също, същевременно обаче трябва да има много по-добра координация относно стоките, които транзитират. И същевременно трябва да да има достатъчен баланс, за да, има, за да се получат достатъч, за да има и достатъчно средства за е, звената, които издават разрешителните. В Румъния, за, за съжаление, много често се сблъскваме с фалшифициране медика, медикаменти. Трябва да имаме наистина една кампания, разяснителна кампания и също времено е, да помогнем на малките и средни предприятия да, е, да прилагат правилно този е, тези нови правила. Благодаря, господа, сега господин Джамбаски. Джинкуя Бърцо, пани Пшеводничонце. Поздравления за победата първо. А сега, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на колегата Викстрем и на останалите докладчици в сянка за положените усилия. Смятам, че след дълги и тежки преговори успяхме да постигнем сравнително добър резултат споразумението има много позитивни аспекти и ние от групата на екр също се борихме за постигането на този добър резултат. едно голямо наше притеснение обаче остава бюджетният излишък на охим и препращането към бюджета на европейския съюз. да уточнено е къде и как може да се използва той като обещанията са да бъде използван за нарушение на авторските права. и все пак според мен и голяма част от моята група тези пари трябва да бъдат връщани на националните офиси по интелектуална собственост защото те най добре могат да разпределят е, как точно да бъдат използвани и да са полезни на онези които са платили да имат запазена марка на общността. тези пари биха могли да се вложат например в програма за борба с фалшификатите но само националните офиси биха могли да определят къде и за какво най добре биха послужили тези средства. благодаря ви за вниманието. Uh, и сега продължаваме с спонтанните изказвания. Благодаря ви. Pogovič, zapovedajte. Hvala za besedo. Čestitke Pol Poljakinjam. Благодаря за предоставената ми дума. Благодаря за това, че полските марки ще си останат полски, както и словенските словенски. Благодаря, госпожо докладчик, за доклада. Много важна и тежка тема. От една страна във връзка с борба с фалшификацията, от друга страна конкурентно способността и отпростяването на процедурите. Понякога много трудно може да се осъществи всичко това действително трудно е да ловим фалшификаторите, а едновременно да упростяваме нормативната уредба. Мисля, че за малките и средни предприятия по-добър подход означава по-добро по-добра възможност за растеж, за генериране на растеж и развитие в Европа. Радвам се, че всички е, сме е, удовлетворени и това е много важно за е, парламента и за всички. Заповядайте, следващия колега. Имате думата. Окей. uh, Deputy Notis Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Системата за защита на търговските марки ще бъде по-проста, по-ефтина, по-гъвкава, за да може да защитиме по-добре правата на потребителите. За някои марки има нужда а, от защита в една държава членка, за други е необходима защита в 28. За това трябва да запазиме и националните системи. Тоест да има до, много добра координация между системата за защита на европейско равнище и отделните национални системи. Трябва да има прозрачност и координация особено когато, когато става дума за подобни марки, за подобни продукти. Не трябва да забравяме и малките и средни предприятия, които бяха много засегнати от е, кризата в страни като Гърция и други страни от Южна Европа. Благодаря ви. Е, мистер Яковчич. Господин Яковчич gospodine predsjedavajući e, želim vas upozoriti na jedan. господин председател бих искал да привлеча вниманието ви върху проблем който според мен ще се появи в най-скоро време. В момента, в който прие, приемеме е, правилата за биологичната, биологичното селско стопанство, то тогава европейската марка с европейските звезди ще изглежда по различен начин за различните продукти. Тоест, на практика марката няма да е, доказва, че става дума за продукт, който е в е, е еднакъв. Тоест, нека да обясна, примерно, е, количеството пестициди в дадена ябълка ще бъде различно в една страна, отколкото в другите, а същевременно ще имаме една марка. Това ще заблуди потребителите и Знаеме отлично, че това ще бъде пагубно за е, пазара на е, биологични храни. Благодаря ви. Давам думата на е, госпожа комисаря Елжбета Бянковска. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах изказванията и искам да ви благодаря за тях. В заключение искам да откроя няколко ключови момента. Преди всичко, разбираме, че е, производствата, в които има защитени търговски марки, допринасят огромна част е, от е, брутният продукт на Европейския съюз. Това със сигурност е положително за Европа, защото повишава конкурентоспособността на европейските страни. Борбата с фалшифицираните продукти ни е, помага да развиваме новаторството от една страна и от друга страна по-добре е да опазваме здравето и живота на потребителите. Тук нямаме никаква пряка връзка с патентите или с генеричните лекарства и в същото време имаме една основа за по-добра защита на правата в случая на генеричните лекарства. Отправям своя призив за ясна подкрепа на целия пакет, защото това ще ни помогне да развиваме новаторството, да постигаме растеж и способност. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме разискванията с изказване на госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Няколко пожелания във връзка с финансирането и управлението. Парламентът е, успя да пожене сериозни победи. Увеличаване на прозрачността във всички области на агенцията и Европейския парламент което е изключително важно във връзка и с седалището на управителния съвет. По-нататък, що се отнася до хармонизирането на вътрешния пазар и службата е, ще се промени на е, служба за европейска интелектуална собственост. Освен това, ще се намалят таксите максимално без намеса в работите на националните служби и след това увеличаване на сътрудничество между национално ниво и европейско по отношение на сътрудничество между агенците с цел още по-голямо хармонизиране. Действително, досието е изключително сложно а, и обемно. Вече стигаме до приключването му. А, казвала съм го винаги. Това не е революция, това е усъвременяване, актуализиране там, където е необходимо, именно в областта на европейските системи система за търговски марки. Убедена съм, че по този начин досието е, ще ни доведе до споделяната от нас цел, а именно е, растеж и просперитет в Европейски съюз, нещо от което имаме много нужда днес. Е, вярвам, че колегите ще подкрепят съгласието, до което стигнахме. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря за доста оживаната понякога дискусия и разисквания по досието. Благодаря за помощта ви. Всичко най-добро. Благодаря. Благодаря госпожо докладчик. Благодарим на всички участници в днешния дебат, включително благодарим и на вас, госпожо комисар. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка от дневния ред е изявление на комисията относно закрила на жертвите на тероризма. И сега давам думата на Европейската комисия, госпожо комисар.